съответно от 3 януари 2017 година и 17 януари 2017 година. Има ли коментари или възражения? Не, в такъв случай двата мандата се одобряват. Получих от групи.